Първа точка от днешния ни дневен ред е изявление на съвета относно правното основание за механизма за оценка на Шенген. Нека още в началото на заседанието най-категорично ви обърна внимание, че не е предвидена процедура за спонтанни изказвания. kollege